групи. Приключихме разискванията по тази точка. Гласуването ще бъде днес. Следващата точка е заглавена Ел Салвадор случаите на жени, преследвани заради спонтанен аборт. Господин Юрик има думата за една минута. Госпожи и господа, Ел Салвадор е свободна и демократична държава. В няколко класации страната се окачествява като такава, като държава, която иска да отстоява живота. Но трябва да сложим край на случващото се там. Ако Европейският парламент допринесе за това, то ще създадем и практически условия за бъдещето на защитата на човешкия живот. Ирландия, Полша и Малта вече предприемат такива действия. Наскоро към тях се присъедини и Ел Салвадор. В Полша в момента нещата се променят. Трябва да създадем повече условия за онези, които искат да защитят човешкия живот. Нека не нападаме страната, тъй като тя защитава човешкия живот. Госпожа Моли Скот Като. През септември посетих затвора Елапанга в Салвадор и се шокирах, когато видях какво се случва там. Жени са хвърлени в затвора, ограбени са, защото просто са а, станали а, жертви на спонтанен аборт, след като са, са били а, изнасилени, например. През 1998 година абортите в Салвадор бяха криминализирани, независимо как е забременяла жената и дори когато плода не е жизнеспособен. 14 жени починаха през 2014 година поради осложнения, свързани с абортите. Знам, че правителството на страната полага много усилия, за да се подобри положението и е, подкрепяме усилията на европейските дипломати да се освободят е, хвърлените е, в затвора жени. Искаме да бъдат освободени някои жени, сред които госпожа Васкес те би трябвало наистина да бъдат помилвани, докато не изчакаме промяната в законодателството. Мигел Урбан Креспо, минути, Мигел Урбан Креспо за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние сме тук, защото искаме да се борим за свободата на госпожа Баскес Фернандес и всички жени, които са в затвора в Елф Салвадор за това, че са претърпели аборт. Освен това, ние искаме аборта да не бъде криминализиран не само в тази страна, а и навсякъде, където абортът е се позволява само при изрично установени обстоятелства. Жените имат право на своето репродуктивно здраве и всъщност забраните във връзка с бременността са насилие над жените, на тяхното достоинство – Равенството на половете означава да гарантираме свободата на жените да разполагат със своето тяло. Ние изискваме от Европейския съюз и държавите членки да спазват правото е, за доброволно семейно планиране. Аборта трябва да е раз, разрешен на всички жени, независимо дали говорим за Ел Салвадор, Европа или което и да е друго място по света. Благодаря на господин Орбан Креспо и сега бесера Бастеречея. В Ел Салвадор абортът е забранен абсолютно при всички случаи, включително и след изнасилване. Е, наказва се така, както в Европа наказваме убийствата с присъди до 30 годишно лишаване от свобода, включително и при спонтанните аборти. Госпожа Хернандес е, е претърпяла изнасилване, след това има мъртво родено дете и въпреки това е в затвора. Теодора де Кармен Баскет също току-що получи своята присъда. Това е наказание срещу жените в страна, където насилието се шири безнаказано. И всъщност наказва жертвите. Това е пречка за развитието на страната. Не става дума само за свободата – Всъщност криминализирането на аборта засяга здравето и живота на жените. Би трябвало да се вслушаме в това, което поиска Върховния комисар на ООН. Възможността за извършване на аборт навсякъде и в Ел Салвадор. Благодаря. Благодаря на Бесера Бастерече. И сега Сурая Пост. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам властите в Ел Салвадор. Кои сте вие да се разпореждате с телата и живота на жените? Как може да се криминализира спонтанния аборт? Ние, парламентаристите, хора, които отстояват правата на човека и основните ценности, трябва да застанем на ясна позиция по отношение на тези нарушения. Държавите и църквите нямат право да накърняват човешкото ни достоинство. Моето тяло си е мое и аз вземам решение за това дали да извърша аборт или не. Всяка една жена по света трябва да може сама да направи този избор. Ние трябва да отстояваме правата на жените, пострадали от законите в Ел Салвадор. Призовавам властите там да освободят тези жени от затвора и да отменят законите, които изискват от болниците да докладват на полицията за жени, изискващи медицински грижи. Трябва да предприемем мерки спрямо всички форми на нарушения на правата на човека на жените. Аз съм категорично отстоявам феминистки позиции като политик. За това и заявявам своята солидарност спрямо правото на всички жени да вземат решение за живота и тялото си. Днес бе отхвърлена апелативната жалба на Теодора Васкес. Тя продължава да е в сила присъдата 30 години лишаване от свобода. Това е ужасяващо и скверно. Господин Юрек, как може да окачествявате като престъпление действията на една такава жена? Трябва да се засрамите. Госпожо Пост, синя карта за вас. Синя карта от господин Луке. Ще отговорите ли на въпроса? Не. Председателката, съжалявам, господин Лук и госпожа Пост не желая да отговори на въпроса ви. Право да отповеди. No niin, tilanne on nyt siis se, että jatkamme puheenvuorolistalla, koska Продължаваме по списъка на ораторите. Бе отхвърлена синята карта на господин Луке. Следващият ни оратор е Агнешка Козловска-Раевич. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Днес говорим за Ел Салвадор. Това е една малка страна в Централна Америка. През 1998 година в тази страна беше въведена тотална забрана за абортите. Това означава, че дори когато една жена е била изнасилена, тя няма право да прекрати бременността си. В Салвадор тези закони са създадени така, че те на практика нарушават основните принципи на правосъдието. Жените, които са станали жертва на спонтанен аборт, се разглеждат като престъпници и много често са хвърлени в затвора. Това представлява много сериозен проблем. То би било сериозен проблем за всяка една жена. Много жени се самоубиват в тази страна. Много жени умират поради осложнения, които възникват вследствие на бременността. Много жени се страхуват да отидат на лекар, защото се притесняват, че може да възникнат даже е, най-малки съмнения за това, че са се опитали да прекратят бременността си. Призовавам да се промени това законодателство. Жените трябва да бъдат пуснати от затвора. Те не могат да бъдат разглеждани като престъпници. Знаем какви са международните правни стандарти. Обръщам се към господин Юрек. Да се надяваме, че полските закони никога няма да приличат на законите на Ел Салвадор. Всеки опит те да бъдат променени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 ние току-що чухме, че детето е част от тялото на жената. Но това не трябва ли да се запише и във вашата политика или го казвате само на думи? Защо не реагирате, когато се нарушава правото на живот? Уважаеми господине, е, има три изключения в полските закони. Те обаче не са част от законодателството в Ел Салвадор. Не може да се правят закони, които не зачитат факта, че жената в крайна сметка е живо човешко същество. Благодаря ви. Сега преминаваме към изказванията на групите. Първо давам думата на социалистите и демократите, колегата Асис. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, Теодора Баскес вече от години е в затвора и сега присъдата й е потвърдена като 30 годишна. Какво е направила тя? Тя е заедно с 30 други жени в затвора. И ясно е, че опозицията е яростно против това и Теодора и други като нея да се оказват в затвора. Това е изключително жестоко. Тези хора са задържани и след това лишени от свобода години наред. Европейския съюз трябва да заяви своето възмущение, така че положението на тези жени да се промени. Ел Салвадор е страна, която години наред е, има своята опозиция, която се бори за промяна на менталитета. Гражданското общество наистина работи отлично и то има законодателно предложение в Националната асамблея за промяна в това отношение. Надявам се, че салвадорците ще тръгнат по този път и ще се сложи край на това жестоко законодателство. Много благодаря. Сега колегата Млинар. Благодаря, госпожо председател. Консервативните сили в Ел Салвадор гледат на жените и момичетата като на инкубатори момичетата и жените могат дори да бъдат лишени от свобода за 8 до 10 години за спонтанен аборт и до 50 години за аборти. На вас може би това ви се струва абсурдно, но в Ел Салвадор това е реалността, в която живеят стотици хиляди момичета и жени. Реалността, с която те се сблъскват всеки ден. На онези от вас, които смятат, че това са животоспасяващи мерки, искам да кажа колко още момичета и жени ще трябва да страдат и да загубят живота си, за да проумеете, че става дума за цинични действия, за убийства, за <clears throat> отстояването на действия като убийството. Не знам на какво мнение сте вие, но аз няма да оставя тези жени и момичета да се справят сами. Тери райнтки. Благодаря, госпожо Плет председател Толдора и Евелин са две жени, които са били изправени пред невероятни трудности. Не само, че са били станали жертва на спонтанен аборт, а, не, сега те са хвърлени в затвора и ще останат там дълги години. Обвиняват ги в убийство. Обръщам се към властите в Ел Сарвадор. Освободете Телдора, Евелин и всички от тези, които са хвърлени в затвора. Настоящия закон представлява чиста проба женомраство. Това е нарушение на принципа, че жената има право да управлява тялото си. Независимо къде е родена една жена, тя има право да решава какво да прави с тялото си. Не мъжете имат право да решават. Жените имат едно неизменно, изконно право и това можем да определим последния начин. Моето тяло си е мое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 завърши изказването си, останах с впечатлението, че неговата гледна точка е съвсем различна, че той не проявява никаква солидарност спрямо жените. Аз не съм за прекомерно широките права за жените за извършването на аборт. Но трябва да проявим разбиране като се имат предвид обстоятелствата в Ел Салвадор. Положението, в което се намират жените там, засегнати от действащото законодателство за абортите. Мисля, че това законодателство трябва да бъде осъдено от всички разумни хора тук, включително и от догматичните ни колеги от, Полч, от Полша. Председателката господин Полчак, синя карта от господин Юрек, ще отговорите ли на въпроса? Не. Добре, продължаваме. Никола Капуто. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Този дебат, дебата за аборта, винаги поражда много емоции. Темата се разглежда различно в различните култури. Има обаче една червена линия, която никога не трябва да се прекрачва достоинството и правата на жените. Ел Савадор има изключително рестриктивно законодателство. Евелин Круз, например, беше осъдена на 30 години затвор за това, че просто, за съжаление, претърпяла спонтанен аборт. Що се отнася до равенството на мъжете и жените, парламента вече заяви, че жените имат право да носят сами отговорност за своето сексуално и репродуктивно здраве. В този случай ставаме свидетели на ясно и грубо нарушаване на човешките права от страна на салвадорските власти. Ето защо Европейския парламент трябва да положи всички усилия за да бъдат освободени от затвора всички тези жени. Те са хвърлени в затвора само защото са претърпяли спонтанен аборт. Seuraava puhuja on Notis Marias. Olkaa hyvä. Благодаря, Нотис Мария, се следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. В Ел Салвадор се случват невероятни неща. Пращат в затвора жените, ако извършат дори спонтанен аборт или детето е мъртво родено. За това говорим. Нищо повече или по-малко. И мисля, че всички ние можем само да го заклеймим. Не е допустимо да не се зачита принципа за невиновност и да се мисли, че дори когато имаме спонтанен аборт или мъртво родено дете, жената пак е виновна и трябва да отиде в затвора. Случая с Евелин е красноречив. Тя е осъдена на 30 години като убийца. Тази практика на Ел Салвадор се изпълнява от доста време. Вече има пострадали 47 жени. Мисля, че всички ние трябва да заклеймим. Благодаря. Благодаря, на господин Отис Мариас, Ернест Уртасун. Благодаря, госпожо председател. От 1998 година всички извършили аборт се преследват и много жени от тогава до сега са осъдени с присъди от 30 до 40 години. Днес ние споменаваме Теодора, споменаваме и Евелин, която те първа трябва да прекара 30 години в затвора. Необходимо е ние да настояваме те да бъдат освободени и да се направят законодателни промени, които да сложат край на това положение. Всъщност сега е удачен момент, защото има законодателни инициативи за промяна на законодателството. Следователно ние можем да дадем един тласък Европейския съюз вече е доказал, че работи добре в тази област, така че е възможно да стигнем до реална промяна и тези жени да бъдат освободени и никога повече жените да не бъдат преследвани заради извършване на аборт. Благодаря на колегата Уртасун. Още едно изказване имаме господин Ка. Госпожо председател, от 1998 година насам абортът в Ел Салвадор е криминализиран. При всякакви обстоятелства, всяка жена, заподозряна в извършването на аборт, включително и спонтанен, може да прекара до 50 години в затвора. Следствие от това много жени са били обект на наказателно преследване. Не малко са починали и поради осложнения при бременността. Законодателството в Ел Салвадор причинява единствено и само страдание на жените и техните семейства. Госпожа Васкес бе осъдена, например, на 30 години лишаване от свобода. Всичко това е в нарушение на основните права на жените и момичетата. Те не могат да упражняват своите сексуални и репродуктивни права, с което им се отрича и правото на здраве и на живот. Призоваваме правителството на страната да преразгледа наказателния кодекс на страната и да декриминализира аборта при определени обстоятелства. Днешната резолюция е послание към жените в Ел Салвадор. Вие не сте сами, ние ви подкрепяме във вашата битка. Kiitokset herra Kaan. Председателката. Благодаря, господин Кан. Господин Юрек. Скористать с права присъгуjącego в артикуле 100... Уважаема госпожо председател, член 164 от правилника за дейността ми дава възможност да реагирам. Давате ли ми думата? Благодаря. Искам да се обърна към господин Полчък и към госпожа Пост. Вие се осланяте на данни от Amnesty International. Това е организация, която е определена като про-аборт организация. Тя счита, че детето винаги може да бъде премахнато от тялото на една жена. Моля ви, чуйте какво имат да ви кажат властите в Ел Салвадор и не разчитайте на тази пропаганда, насочена само единствено срещу абортите. Благодаря за тези коментари по член 164. Ще дадем думата на господин Вела от комисията. Благодаря ви. Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, Европейския съюз знае, за преследването на жените. Европейския съюз не прави коментар на тези решения, но наблюдава какво се случва. Виждаме, че в много случаи се прилага максималната санкция спрямо жени, които са претърпели аборт. Разбира се, ние се водим от ценностите на ЕС, следователно се водим от презумцията за невиновност, пропорционалност – съдебна процедура и справедливо правораздаване. Европейския съюз в желанието си да следи ситуацията работи с различни граждански организации, които помагат на жените по време на съдебния процес. Освен това, като част от работата по правата на човека, ние подкрепяме и правозащитните организации. В Ел Салвадор има още една пречка. Няма достатъчно услуги в областта на репродуктивното здраве. А тук има много какво да се направи за жените в страната. Разбира се, основното е зачитане на достоинството и правата на жените и в Ел Салвадор и навсякъде другаде. Пълната забрана на абортите в Ел Салвадор е много притеснителна. Особено когато става дума за риск за живота на жени и млади момичета или говорим за случаи на изнасилване – това е проблем и в някои други латиноамерикански страни. Европейския съюз е обсъждал този въпрос на най-високо ниво в Ел Салвадор и приветства намерението да се подобри положението на жените. Европейския съюз има различни инициативи. Имаме, например, програмата Град за жените – там участва и правителството, за да може да се предоставят сексуални и репродуктивни услуги, но също така и да се говори по въпросите на насилието възоснова на пола. Европейския съюз насърчава и Ел Салвадор и всички други държави с такъв важен проблем да продължат с усилията в тази област. Ние сме готови да продължим да следим. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Ние получихме 6 предложения за резолюция от политическите групи. Гласуването предстои по-късно днес. То започва в 12.00 часа. Преустановявам временно заседанието.